Благодаря. Аз съм от Центъра за права на човека в Ирак. Уважаеми колеги, аз се обръщам към вас по неотложния въпрос за задържаните в Иран през миналата година. Всичко това е документирано подробно, защото става дума за съдебен процес срещу професионалисти, но производството вече тече, то може да доведе до присъди с много години лишаване от свобода. Има възможност дори и за смъртно наказание. Това обаче е изкривено правосъдие. Това се случва в Иран. Може би трябва да споделим с вас Основното, което е установено по тези случаи и трябва да предотвратим катастрофата. Еколозите бяха арестувани през януари 2018 година. Те са в затвора повече от година. Били са подложени на всякакъв тормоз, както и се разпомена. Освен това, дълго са били държани в единични килии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 Grazie, thank you. Ora... Благодарим за тези изказвания. Да чуем депутатите. Ще започна с господин Букнер. Благодаря. Бих искал първо да се върна на два случая. Господин Араш Сетеги. Не знам дали добре го произнасям. Той е в смъртна опасност, защото не разполага с медицинска помощ, а се нуждае от нея. Той наистина рискува да загуби живота си – Той е участвал в е, борбата за защита на правата на затворени граждани. Той се е борил срещу е, съдебни грешки, срещу е, мъченията в затвора. И има още един случай – на защитник, който, на, който, на когото също е отказана медицинска помощ. И той също е в смъртна опасност. За момента иранската държава се разправя все по-жестоко с вътрешната опозиция. Имаме много данни от медиите. на хора, които имат членове на семейството си в Иран, които са под натиск. Ние бихме искали да съберем възможно най-много данни за тази, тези случаи на вътрешна разправа. Аз съм член на делегацията за работа с Иран. Познавам много добре преговорите във връзка с ядрено, ядрените оръжия с Иран. И лично трябва да кажа, че наистина сме длъжни да направим нещо, за да подпомогнем тези хора. Опитах се, например, да осигуря финансова помощ за тези хора. Вие знаете също какви усилия полага службата за външно действие. И въпреки всичко това, ние установяваме, че Иран продължава. Затова приканвам всички да действат. Иран се бори срещу себе си. Просто не мога да го кажа другояче. Благодаря. Барбара. Благодаря, господин председател. Благодаря за това изслушване, на което чухме толкова подробности за затворниците. Аз няма какво да добавя, само искам да е, изразя чрез роднините на екоактивистите е, своята висока оценка за дейността на тези активисти. Е, те продължават да се борят независимо от трудностите. Госпожо Фар, няколко пъти споменахте, че може би е, са използвани изтезания за изтръгване на признания. Ши, доколко широко разпространено е изтезанието в иранските затвори и какви са условията в иранските затвори? И тъй като без друго имаме, водим публично изслушване, бих искала да повдигна въпроса за Двама активисти наскоро арестувани. Мустафа Медани, Той е в а, затвора Емани и през януари беше осъден на 10 месеца затвор и 40 удара с камшик. Другият е Мохамед Начави също осъден на 22 януари на две години затвор и на глоба за това, че е смущил общественото мнение, като е разпространявал лъжи в киберпространството. Това са два неодавнашни случаи. Може би някой в иранската администрация би могъл да се занимае с тези въпроси. Всичко наред ли е? Пита председателят. Заповядайте. Благодаря ви за това, че повдигнахте проблема на няколко екоактивисти, които са били осъдени. Що се отнася до изтезанията? международни организации не са допускани в ирански затвори от повече от 10 години. Информацията, с която разполагаме в затворите и обвиненията за изтезания, идват от разкази на хора, особено затворници, и те са дълбоко смущаващи. Най-смущаващото е, е, че имаше няколко твърдения за изтезания и липсата на каквото и да било желание за разследване. Миналия месец е, двама активисти е, бяха арестувани за участие в трудови протести в Южен Иран. Казаха, че са били изтезавани в затвора. Властите обаче, вместо да проведат прозрачни разследвания, започнаха да ги обвиняват в лъжи, арестуваха двамата, като акт, който може да се счита само за отмъщение. Това е това е само пример е, за реакцията на иранските власти при обвинения в изтезание. Ние смятаме, че иранското правителство е длъжно да разследва всяко обвинение в изтезание, както спомена колегата Хамид, да не се използва информация